са факт в дейността на някои предприятия. Освен това, ние подчертаваме, че трябва да се спазват и стандартите, прияти от Международната организация на труда. Благодаря. Благодаря. Госпожа Грез за една минута. Най-напред, ако ми позволите,